Добър ден на всички. Нека да продължим с заседанието на нашата комисия. Нека първо да ви предоставя информация от заседанието на координаторите, което се проведе преди половин час. Приехме програмата за 21-22 юни, за, 10-11, за 21-22 юни и за 10-11 юли. Тези програми са приети. Освен това, бяха допълнени теми и към Юския юлския дневен ред поискане на ЕНП. ТИТИП и СЕТА ще бъдат добавени към дневния ред през септември. Координаторите решиха да назначат докладчик по доклада за хората с увреждания. Следващото заседание ще разгледа препоръките. Това беше предложено от мен. Беше ми казано, че трябва трябва, моля ви, да ви е, съобщя данните. 1463 и 1484 да се изпрати напомняне на румънските органи. Искането за точките по Б. 517-116-562-573 са затворени, останалите ще останат отворени и ще бъдат разгледани. Относно посещенията на място, Таранто Италия, едното посещение, както и програма беше приета за посещението в Ларнака, както и бяха определени членовете, които да присъстват. Координаторите приеха програмата за 22 юни за изслушването за възстановяване доверието на гражданите в европейския проект. Има и писмена процедура за дневния ред за хората без гражданство. 757 резолюция, свързана с Балтийските страни. Беше ми даден мандат за, да настоявам за включването на тази петиция. Утре да настоявам за това пред председателя на комисията Либе. Относно Брекзит, има искане за даване на предложение от наша страна и да се застъпим за гражданските права пред председателския съвет, да има писмена препоръка, писмена процедура до края на август, плана за действие за така наречения мейнстриминг. Господин Яр е наш представител, представи ни проекто план за действие. Координаторите ще го приемат по време на следващото заседание. Координаторите ще могат да предлагат изменения до 6 юни. Информирах и координаторите следващото събитие на 12 октомври за хората с увреждания. Ще има семинар и групите като цяло са призовани да вземат а, пример и да организират подобни събития. Трябва да бъдат актуализирани съществуващите проучвания, свързани с темата. И това е за резултатите от среща на координаторите. Бяхме много ефективни този път. Някои от нас дори изпиха няколко кафета преди да се върнат за заседанието на комисията. Ако няма някакви възражения, свързани с дневния ред, можем да го приемем, но доклада за посещението в Испания да бъде изместено след представянето на госпожа Орайли и представянето на доклада на омбудсмана. Съгласни ли сте? Добре. Сега приемането на протоколите от 24 и 25 април. Протоколите са изпратени. Ако няма никакви възражения, тогава те ще бъдат приети. Няма искания по точка разни. Затова преминаваме към към гласуването. Бяхме в Стокхолм през февруари, не най-подходящото място за посещение в Швеция. Тогава бяхме на посещение, а сега трябва да приемем доклада свързан с посещението, за установяване на фактите. Имате ли всички карти за гласуване? Явно не. Добре. Amendment 1. Who is in favor? Първо изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто. Моля ви, не се шегувайте. Гласуването е нещо сериозно. Изменение четвърто за, против, въздържали се, Приема се окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля ви, гласувайте. И да, вие също сте за, което означава, че можем да приключим с гласуването. Деветнайсет което означава 20.00. Браво! Нека да преминем към представянето на Европейския омбудсман за годишния доклад от 2016 година. Okay, Госпожа Орайли е на път да дойде. Okay. Now, let's welcome our ombudsman, Mrs. Emily. И така, нека да приветстваме нашия омбудсман, госпожа Орайли, тук сред нас и я приканвам да ни представи годишния доклад за 2016 година. Много се радваме, че сте тук сред нас и с, с удоволствие ще чуем какви са а, вашите резултати от 2016 година. Добър ден на всички! За мен е удоволствие да съм тук сред вас и да представя доклада по работата на моята служба за 2016 година. Накратко ще мина през няколко слайдове ще очертая най-важните неща от нашата дейност и след това ще мога да отговоря на, на отговоря на вашите въпроси. Първия слайд. Няма много промени в различните години. Виждате, че сме извършили разследвания за различни институции. Европейската комисия е най-голямата институция, за която са подадени оплаквания. Подадени са жалби от гражданите, от гражданското общество, от економическите оператори, след това европейските агенции са на второ място, след това Европейския парламент, що се отнася до неговата администрация, не до политическата му дейност. След това ЕПСУ, като тук говорим за хората, които искат да бъдат назначени в отделните агенции, институции и така нататък, а, когато хората са минали изпити или а, някакви интервюта и така нататък, нещо не, не е наред с тях, се обръщат към нас и след това а, външната служба, службата против измамите и други служби отделните тук проценти виждате, които са свързани с, например, достъпа до документи. Тук делът е 30%, 28%. 28% са проблеми с персонал на Европейския съюз. Говорим е, тук и за оплакванията от ЕПСО, както и оплаквания свързани с явлението въртящите се врати. и за назначени лица на постоянен договор, на временен договор и които са в отпуск по майчинство или когато говорим за лица, които са били назначени в Европейска администрация, се връщат в частния сектор и така нататък. Имаме много оплаквания от хора, които казват, че много документи не са достъпни или не са преведени на собствения им език има забавяне на превода на съответните езици. 18, 25% от културно естество, 18% процедурите за нарушение. Това се отнася до комисията и до държавите членки. Нашата роля е да следим дали всички процедури са изпълнени надлежно от комисията 14% европейски тръжни процедури, договори, грантовето говорим за дружества или за НПО, които извършват услуги за комисията или за някоя агенция, когато имам проблем, някакъв спор за без, безвъзмезна помощ или комисията си иска парите обратно, защото възложит, изпълнителя не си изпълнил задачата както трябва. Основните права заемат 4%, когато има проблеми, да речем, с Frontex или с Агенцията за брегова охрана и когато говорим за страни като Виетнам. Освен това се занимахме с поразумението ЕСА и Турция и темата за търсещите убежище и мигрантите. Знаете, че това беше много наболяла тема. Основните събитие през 2016 година. През януари беше разпространява информация за ролята на омбудсмана, като тази информация се разпространяваше в държавите членки в Европейската зона като цяло. Стана дума за средствата, които се отделят Европейския съюз за справяне с миграцията и за подпомагане на трешите обежище. Ние се занимахме с това къде отиват парите, как се контролира тяхното разходване и така нататък. През февруари се занимахме с темата за пестицидите и тяхното авторизиране пестициите трябва да се авторизират от комисията на първо място и това да е гаранция за нас, потребителите, че няма никаква опасност за нашето здраво. През март се занимахме с договора Евратум, както и въпроси с експертната група, която предоставя консултации, що се отнася до договора Евратум. За, и е, се занимахме с темата за прозрачността на информацията за тези експерти. През април имахме друго събитие, свързано с увеличаване на прозрачността що се отнася до лобистката дейност, свързана с тютюневи изделия. Занимахме се с темата за специалните консултанти, с специалните експерти и така ем, и Имаше интерес около конфликта на интерес, около конфликта на интерес и ние се занимахме и с този въпрос съвместно с комисията. През май работихме с съвместно с комисията по извършването на оценка. През юни имаше е, среща на омбудсманите от Европейската мрежа. Има решение на Европейския съд, е свързан с публикуването на документа от 4 колони, който представя компромисите, които са постигнати. Виждате, че през останалата част от година се занимахме и с други теми. През ноември, например, приветствахме действията на председател Юнкер, що се отнася до кодекса на поведение за комисарите. През декември имаше среща в Париж. Uh, в социалните медии също бяхме много активни и така имаме и някои рутинни жалби, с които се занимаваме. Политиката на многоязичието, следвана от комисията официалните са езици на консултациите са на английски, френски и немски. Останалите документи трябва да са налични на всички останали езици. Целта е Европейския съюз да стане по-близък до европейските граждани, да могат те да намират информация на собствения си език, да няма демократичен дефицит и така нататък документите от консултациите ще бъдат превеждани на всички езици. Нещо друго, което е свързано с договорите и грантовете, Полския институт, който получи средства от комисията. Комисията счете обаче, че института не е трябвало да възлага изпълнението на част от проекта на друг изпълнител. Средствата бяха върнати на а, комисията и след това възстановени обаче на Полския институт. Има забавяния, що се отнася до жалбите, свързани с нарушаване на а, разпоредбите. Ние се занимаваме с отделни жалби в по-голямата част от а, времето си. Понякога под, в едно разследване можем да се занимаваме с много въпроси, да речем ако те обхващат различни агенции и институции. През 2016 разгледахме въпросите за конфликт на интереси, за тестването на химикалите и беше приведена в действие и пилотна схема. През 2008 година комисията предприе тогава мерки за ускоряване на процедурите при установяване на нарушение. Това е един формален процес, но жалбите, които получихме, показаха, че всичко става много бавно. И за това продължаваме да работим и по тази тема. Има разследвания, които сме приключили през 2016 за прозрачността за триалозите, например, и за докладите за клиничните изследвания, свързани с хумира. Това е най-често продаваното лекарство в света. Има противовъзпалително действие. Използва се и при артрит изпъл... прилага се и в други случаи, в случаите на заболяването Кронс. Така че е важно ам, а, документите от клиничните изследвания да бъдат публично оповестени. Ние работихме за това. Стратегически инициативи също сме предприели. Когато няма разследване, се опитваме да се намесим по, посредством тези стратегически действия, да речем, когато липсва прозрачност, когато агенциите, институциите, позволяват някакъв конфликт на интереси. Тук говорим на първо място за случая Барозо с Еврогруп. Еврогруп. Еврогрупата не е в Европейския съюз официално, но и са предприяти няколко инициативи да се внесе по-голяма прозрачност в работата на Еврогрупата, което наистина е окоръжаващо. Водим разговори с ЕИБ за това как да се предотвратят там конфликтите на интереси. Председателя Хойер беше на среща с мен миналата седмица. Говорихме за този въпрос. Прозрачността а, също трябва да присъства, що се отнася до процеса на а, свързан с надзора. Работим и по въпросите за правата на хората с увреждания. Винаги сме се намесвали, когато е не било необходимо, да речем имаше случай с ЕПСО, оплакване от ЕПСО, от кандидат с проблеми с слуха. Не говорим тук само за това, че той е имал проблеми с слуха, но някои хора не мога да осъзная, че са такива хора с увреждания е необходимо допълнително време за да се запознаят с а, а, документа и така нататък. Имаше разследване, свързано с, с схемата за здравно осигуряване на Европейския съюз, JCIS. JCIS имаше много тясна дефиниция за това колко до каква степен ам, осигурените лица могат да имат достъп до информация на интернет страницата. Ето тук и е случай с Хумира и това как се подхожда и по този въпрос. Друга тема за лобирането и за това как публичните служби контактират с лобистите. Понякога държавни служители не са много сигурни как да подхожат, затова организирахме публични консултации, събрахме препоръки от нашите колеги, от мрежата, от съвета, от комисията, от ЕЦБ и миналата седмица публикувахме списък, списък, списък с неща, които могат и не могат да се правят или бива и не бива да се правят от държавните служители, когато съществяват е, контакта с е, лобисти. Това е от полза за представителите на обществото, за да знаят е, те, че това, което правят е правилно. На следващо място с което се занимаваме е прозрачността и гражданските права, свързани с преговорите за Брексит. Започнахме в един много ранен етап осъзнахме, че можем да играем една много важна роля, защото нашите граждани, гражданското общество, омбудсмана и така нататък, всички ще бъдат засегнати до по-голяма или по-малка степен от тези преговори през следващите две години. Затова писахме на съвета и на комисия, за да ги питаме какви са техните намерения, що се отнася до прозрачността, дали може да има диалог между политиците институциите и гражданите. През април господин Юнкер обеща да има прозрачност, която да има уникален и безпредседентен характер. Има документи, които е добре да бъдат публикувани, вече част от тях са. Хубаво е да се дава информация и за тези чувствителни теми, които ще се обсъждат през следващите месеци и години. В тази връзка прозрачността се явява голямо предизвикателство и в същото време е нещо много важно. Съвета е, носи своята отговорност, но съвместно с комисията, що се отнася до самите преговори. Това е писмото, което получих аз от председателят, и, председателят Юнкер и втория слайд е писмото, което аз написах до генералния секретар на съвета. Това беше една друга дейност, която извършваме стратегическо проучване на прозрачността в съвета. Мисля, че един от резултатите от всичко свързано с Брекзит е, че се пробуди като цяло до значителна степен и интереса на гражданите. Те имат желание повече да знаете. Брекзита направи Европейския съюз по-интересен, по-близък до хората, така че хората искаха да знаят какво правят техните евродепутати, може би комисарят от тяхна страна. Така че гражданите започнаха да проявяват повече интерес. За това е много уместно точно съвета да стане по-прозрачен, защото ако си спомняте последния ми слайд – нямахме практически никакви оплаквания или въпроси за съвета, защото за хората това е една много абстрактна институция, или поне беше допреди скоро. И разбира се, съветът е много важна институция, така че моите колеги работят много усърдно, следейки върху това какво се оповестява, какво е достъпно – това е дейността ни свързана с прозрачността в други аспекти. И ние формулирахме някои предложения, отправихме ги към съвета. Надяваме се да получим отговор през юни. И във връзка по-специално с тристранните преговори, решението на съвета на, Европейски, на, извинете, на съда на Европейския съюз се очаква и в заключение ще имаме в най-скоро време една изява. През юни ще проведем тази изява. Госпожа Векстрюм беше поканена и се съгласи любезно. Много сме ви благодарни за това, че се отзовахте на нашата покана, както и миналата година. Обикновено провеждаме тези изяви в държавите членки, разбира се, в сътрудничество с институцията Европейски омбудсман, но разбира се, има мрежа на европейските омбудсмани. Много е важно омбудсмана да бъде в контакт и взаимодействие с длъжностните лица в Европейския съюз. Така че много се радваме, че сме поканили различни оратори, включително извън европейските институции, например ОИСР ще участва. Също така кметът на Мехелен, който получи титлата най-добър кмет на света най-вече благодарение на добрата дейност по интеграция в Мехелен. Ще бъде много интересно да изслушаме това. Заместник председателя на комисията Франца Тимерманс ще закри официално тази изява, така че това беше накратко от мен. Разбира се, с радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Thank you very much. And uh, some... Много ви благодаря. Някои от въпросите, които поставихте, са от огромен интерес на колегите и аз също така бих искала да обсъдя с вас по-подробно някои от въпросите. Но сега колегите имат думата. Първо давам думата на Марлена Мица, която е докладчик по годишния доклад за 2016 година. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Моля, приемете моите извинения за това, че не бях тук по време на първата част на вашето изложение, но получих текста. Много интересно вашето изложение. Знаете, че живота в парламента е доста сложен. Трябваше да бъде нагласуване гласуване на друг един мой доклад, но много се радвам, че сте тук в Комисията по петициите и приветствам вашия доклад за 2016 година. Не за първ път, госпожо омбудсман, работим заедно защото аз бях докладчик по вашия доклад за 2015 година. Затова за мен е голямо удоволствие да работя с вас отново. Разбира се, запознах се много внимателно с вашия доклад и се радвам, че вие правите много тясна връзка между дейността на институции на Европейския съюз и органите на Европейския съюз и доверието от страна на гражданите на Европейския съюз. Разбира се, спирате се и на предизвикателствата, кризата с безработицата, кризата с миграцията и разбира се Брекзита. Това са предизвикателствата, които са отразени в вашия доклад и в моя доклад. И разбира се, те са взаимно преплетени. И разбира се, важно е да знаем какво тревожи гражданите. Ние сме длъжни да подобрим механизмите, за да подобрим, да повишим степента на доверие на гражданите към нас. Това е бъдещето на нашите институции. Това е ключът към доверието. Ролята на омбудсмана е изключително важна и трябва да признаем колко е важна вашата дейност, която разбира се е едно голямо предизвикателство, не е лесно. Вие много често проявяват инициатива, не чакате само да реагирате на събитията. Разбира се, приветстваме това. Откритостта, прозрачността, разбира се, могат да бъдат повишени, както също така и гъвковостта, според мен, може да бъде подобрена. Няма да говоря подробно, защото докладът е обществено достояние, но бих искал да задам няколко въпроса. Забелязах, че общия дял на спазване на предложенията на Европейския омбудсман, че нивото или делът на това спазване на тези предложения се намали до 19%. Какво може да обяснява това намаляване на степента на спазване на предложението на омбудсмана? Разбира се, всички бихме искали да има 100% съответствие с препоръките, но това е невъзможно. Също така, що се отнася до доклада, вие говорихте за броя случаи за неправомерно неправомерни административни решения, почти 11%. Тук виждаме намаляване, нещо, което е положително. И отново за прозрачността. Бих искал да спра на тези въпроси, така че през 2016 прозрачността беше 29,6%. Това е проблем за много граждани. Мисля си, че точно тук стои проблемът с доверието. Ако има повече прозрачност, ще се повиши доверието. Мисля си, че точно това липсва на институциите. Също така страните на происхода на оплакванията, на жалбите. Има твърде малко жалби, които са започнати по инициатива на службата на омбудсмана. Защо това е така, бихме искали да знаем. Така че на този етап бих искал да попитам за това, преди да е на окончателната версия на доклада. Също така искам да ви благодаря за диаграмите, за схемите. Те наистина много улесняват читателя. Това е важно. И последно, 20% от жалбите бяха закрити след 18 месеца. Защо тези 20% не са в диапазона, който се смята за приемлив за разглеждане, като време за разглеждане на жалбите. Накрая благодаря секретарията и колегите, които бяха докладчици в сянка. Благодаря господин Валенца. Благодаря госпожо председател. Аз също искам да помоля за извинение, че не бях в началото на заседанието, бях на гласуване в друга парламентарна комисия. Трябва да призная нещо. Аз съм голям поклонник от, е, на госпожа или от самото начало. Възхищавам се на това, че често поемат инициатива, поемат инициативата. Много съм ви благодарен за това. Искам да ви поздравя и за това, че създадохте награда за добра администрация, добра административна дейност. Мисля си, че това е нещо много разумно. Много ми допада и факта, че Европейската конференция на мрежата на европейските омбудсмани ще състои в Брюксел. Това е добра идея. Мисля си, че наистина много е важно участниците да видят какво е да се работи в европейските институции. Много съм ви благодарен за това, че се заехте с въпроса за върховенството на закона. Това е много сложна материя, но се надявам, че ще можем да решим този въпрос, така че моята страна няма да бъде посочвана като лош пример в това отношение. Също така искам да ви поздравя с факта, че 70% от случаите миналата година бяха закрити рамките на една година. Това е много добър показател. Но имам въпрос за дела на спазените препоръки. Разбрах, че процентът е 83 като цяло, но че има значителни различия в различните институции. Виждате ли някакви тенденции или модели? Защо някои институции по-добре се справят с привеждане в съответствие на своята ден, своите препоръки, отколкото други. Искам също така да ви помоля за извинение, че няма да чуя вашия отговор, защото след 13 минути трябва да отида в друга комисия. Да, сложен ден е днес, каза председателката господин Мариас. Ще я говоря на гръцки. θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Бих искал да приветствам госпожа Европейския омбудсман. Бих искал да я поздравя за прекрасно извършената дейност и искам да поздравя също така за качеството на доклада. Много са важни темите, които се поставят доклада, особено що се отнася до прозрачността което е изискване към дейността на Еврогрупата. Еврогрупата взима в момента, може би, най-важните решения в Европа. И тя налага политика за бюджетна и финансова дисциплина. Тази политика е много тежка и пряко се отразява върху европейските граждани. За това е много важно, че Европейският омбудсман е поискал повече прозрачност от Еврогрупата. Мисля, че трябва да се вземете с темата решенията на Еврогрупата. Те се оповестяват само на английски. В крайна сметка решеният на Еврогрупата засягат всички народи, най-вече гръцкия народ и няма официален превод. Само получаваме решенията на английски и мисля, че трябва да се проучи този проблем. Освен това, трябва господин Вейзелбом да бъде подложен на натиск да гарантира прозрачност на Еврогрупата. Искам да се спра на една тема, за която и преди се е говорила. Конфликта на интереси в контекста на Европейската Централна банка. Европейската Централна банка е независимият паричен орган на Европейския съюз и той не може да контролира банките и не може да провеждат това, което се нарича количествено облегчаване заедно с тройката. Много е важна дейността на ЕЦБ в сферата на твърде известното явление, известно като количествено облегчаване – има предприятия, които закупуваха облигации на ЕЦБ и този въпрос се обсъждаше вчера, защото господин Драги се срещна в парламента с депутати. Имаше испански депутати, които задаваха въпроси за испански предприятия, които са били финансирани чрез това количествено облегчаване. ЕЦБ не предоставя информация за това и не предоставя подробности за облигациите, които се купуват. Явно няма прозрачност, особено що се отнася до банката на Гърция. Националната банка на Гърция. който е изразходвал милиони евро в Гърция в контекста на количественото облегчаване. Не се знае какви облигации са били закупени за тази ЦА. Нямаше абсолютно никаква конкретика, никакви подробности. Не се знае какво се купува, кога се купува. Първо, се извършваше закупуване чрез европейския механизъм за стабилност, чрез заеми на Гърция, но ние не знаем за това, а е много важно според мен да се изисква от ЕЦБ да бъде прозрачен. Също така Европейската Централна банка е закупила облигации за различни инфраструктурни проекти и се предоставят средства на определени предприятия, търговски дружества, които, например, след това закупуват 14 регионални летища. Имаме нужда също така повече прозрачност при преговорите с САЩ по стратегическото трансатлантическо инвестиционно и търговско партньорство. И също така трябва да помислим за търговски споразумения с Пакистан и Бангладеш, особено що се отнася до спазването на правата на трудещите се, особено децата. Знаем, че е имало смъртоносни пожари на предприятия в Пакистан и Бангладеш. Внесъл съм изменения и още веднъж искам да ви благодаря за извършеното от вас работа. Благодаря ви, госпожа Алке. Thank you. Много ви благодаря за добре извършваната от вас работа. Ние много се радваме, че вие сте тук. Благодарим ви за много ясния доклад. Вече започнах да го чета. Знам, че работите с много сложни случаи. Ще се спра върху два проблема. Първо, прозрачността. Мисли, че тук имаме много сериозен проблем – и вие знаете, че тази битка непрекъснато се води и ту печелим, ту губим. Знам това и е по примера на моята страна. Прозрачността пречи на много хора, както знаем. Тук имаме проблем с липсата на прозрачност в дейността на Европейския орган за безопасност на храните – как се извършва анализа и оценка там. Това пречи на нашата работа. Мисля си, че трябва много повече да подчертаем това, че нашите органи, които взимат решения, че те са длъжни да отговарят на принципите на добрата администрация. Това включва и прозрачността и предоставянето на отговори. Не трябва да има никакъв конфликт на интереси. И отново и отново виждам, че тези органи, и не говоря за политическите органи, говоря за административните органи, че те казват, че всичко е наред, стига да се подаде необходимата декларация за липса на конфликт за интереси. Знам от датски омбудсман, че никога не трябва да сме доволни от това, че е подадена дадена декларация. Трябва да се проверява документацията. Те... Много често се казва, че това не е работа на омбудсмана да проверява дали сплатени данците и нататък. Зададох този въпрос на Тимерманс, но той е, смеси този въпрос с въпроса на заемането на различни длъжности, то в публичния, то в частния сектор, това, което е известно въртящи се врати, но тези въпроси са свързани, но това не е едно и също. Не трябва изобщо да имаме никакъв конфликт на интереси и не става дума само за това, когато човек напуска дадено място, дадено работно място, че той не трябва да работи, примерно, известно време в частния сектор. Също така, нека да помислим за тежеста, която ляга на плещите на националните парламенти. Знам как в датския парламент се работи в комисията по петиции. Това е изключително сложна дейност, защото тези парламентарни комисии много често не получават информация от парламента. Те не знаят какво се случва в съвета, защото те не получават тази информация от своите правителства ако датското ако датския парламент не може да получи информация от датското правителство за това как се работи в съвета, как вървят преговори, това много тежнява дейността на парламента и тази липса на прозрачност в съвета много осложнява това е ние да гарантирам прозрачност при тристранните преговори, защото едната страна при преговорите е много прозрачна, а другата е абсолютно непрозрачна. Какво ще се случи? Не можем да решим този проблем, освен ако не осигурим повече прозрачност. И не става дума тук за парламента, става дума за гражданите. Трябва да знаят какво случва в демократичните институции. Ние имаме една демократична система, но в комисията по петициите не са свикнали да работят по това. А липсата на прозрачност е ключово значение за демокрацията. Бих искала много повече да работят по прозрачността в съвета и не става дума само за лобистите, за това какво случва в съвета. Благодаря. Thank you so much, Mrs. Becerra. Gracias. Госпожа Бесера, благодаря, госпожо председател от името на колегата Хавиер Берната, който е докладчик на АЛДЕ. Да, благодаря на госпожа Орейли за доклада, за извършената от нея дейност. И искам да уверя, че ще допринесем с изменения, които според нас ще подобрят доклада. Много благодарим за извършената дейност извършваната роля, извършената дейност на Европейски омбудсман и като координатор на групата АЛДЕ искам лично да изразя моята подкрепа, моята благодарност и да ви уверя, че вашата ценност е огромна. Аз съм във вашия клуб на почитатели, този клуб расте. Бях миналата седмица в Лондон е, има 3 милиона испанци, които живеят е, в Обединеното кралство и могат да бъдат засегнати от Брекзита. И много съм ви благодарна за вашата дейност. И наистина искам да ви уверя, че ще работим все по-добре с петициите. Също така е, признаваме значението на дейността на мрежата на европейските омбудсмани, включително в контекста на Брекзит. Искам още веднъж да повторя нашата подкрепа, но също така и че ще бдим как се изпълняват ангажиментите за гарантирана прозрачността от страна на Европейската комисия. Най-вече, що се отнася до достъпа на документи и прозрачността на целия процес на консултации и преговори. Много сме загрижени от липсата на достъп до документите, които са свързани с наказателните процедури срещу Обединеното кралство във връзка с нарушаването на принципа на свободното движение и това, че над 400 европейски граждани са подали жалби в групата, която работи по темата Брекзит. И също така приветствам инициатива директивата за обмен на примери за добра практика. Много е важно да се разпространява информация за добрата практика. Такава има много. Много е добре, че се учредява такава награда, обаче трябва да се продължава с тази линия, за да могат гражданите да знаят за добрата работа, която се извършва в Европейския съюз, за това, че Европейския съюз е абсолютно необходим. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, госпожа председател. Бих искала и аз да изразя своите благодарности към омбудсмана за нейната работа. Благодарение на положения от нея труд стана възможно да се продолеят някои от проблемите, с които се сблъскаха европейските институции. Става дума за различни области, по които се спомена много днес. Няма да повтарям това, което колегите казаха за способността на Европейския съюз да разрешава проблеми. Трябва да се има предвид просто, че става дума за доверието в Европейския съюз, за неговата състоятелност. Също времено, от гледна точка на реакцията на европейските институции, виждаме следното. Декларира се намерение за прозрачност, за консултации, специални съветници, тристранни диалози и прочие, но това са празни декларации. И слушах коментарите и на останалите си колеги. И смятам, че е важно да се предприемат коригиращи действия за да се възстанови доверието на европейските граждани в Европейския съюз. И тук искам да спомена един конкретен въпрос. Става дума за основните права. Това е случай, свързан с една петиция, която получихме тук в Комисията по петиции. Има четири случая, по, по които сте работила като омбудсмен през последната година – свързани с използването на краткосрочни трудови договори в италианската администрация. Има множество оплаквания, разследвания, процедура за нарушение срещу Италия заради временните договори в държавните училища. След това излезе и съобщение на комисията. в което отново се засяга темата за жалбите подадени от наетите на несигурни трудови договори. И се предполагаше, решението да е приложимо към целия държавен сектор. В Италия. Трябва да вземем предвид цялостния начин, по който се управляват процедурите от страна на Европейската комисия. Имаше известно забавяне с пилотната процедура – комисията вече се придвижва към втора процедура за нарушение, но през ноември 2015 година комисията взе решение да подаде такава процедура, след като бе прият нов закон за училищата в Италия. И има доста резерви спрямо действията на комисията. Ако тя си беше свършила работата като хората, този закон за училищата нямаше да изключи такъв голям брой категории хора, които работят в училищата. Нещо, което води до повторно широко използване на временни договори. Забавянето в Италия и от страна на Европейската комисия а, удължава сериозно нещата. Не смятате ли, че трябва да се действа малко по твърдо тук? Има случаи на лоша административна дейност и това се отразява на хиляди души. Sí, gracias. Gracias. En primer lugar, dar las, la enhorabuena por el trabajo. La Благодаря много. Моите поздравления към омбудсмана за положения от нея труд. Присъединявам се към поздравленията от колегите. по настояще се води обсъждане на темата достъпност в Европейския парламент. Не знам дали а, с тази тема се занимава и омбусмана вече, но от името на форума за хората, на хората с увреждания и асоциациите на хората с увреждания в Европейския съюз, мога да кажа, че има много голямо разочарование от притото в комисията по вътрешния пазар. А, спомняте си, че имаше а, а, законов акт за достъпност, имаше забавене и Комисията за хората с увреждания приветства факта, че комисаря Тайсен излезе с добро предложение. Но Комисията по вътрешен пазар, която изобщо не трябваше да се меси, според мен, защото те представляват бизнес, интересите на бизнеса, отхвърли това предложение. И асоциациите на хората с увреждания са отчаяни от този резултат. Срещнах се с тях днес след обед и въпросът е Добре, какво правим, за да се погрежим за правата на хората с увреждания? малките фирми са изключени от приложението на този акт. Европейските услуги е, също трябва да бъдат достъпни. Има възможност и за държавите членки да приемат изключения. Фирми с до 250 служители могат да бъдат изключвани. Що се отнася до машини, като банкомати и прочие, те също трябва да бъдат а, а, достъпни за всички до края на своя а, функционален цикъл. А, има проблем с достъпа на а, хората с увреждания в зрението, например. И какво става? Тук се дава приоритет на бизнеса, и на издателите, но не и на хората с увреждания. Комисарят Тайсън проявява е, висока чувствителност към темата. Седем години чакат асоциациите, вече са бесни. И за това ви призовавам да помогнете е, правото в областта на достъпността да е действително приложимо за всички. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на, доклад, на госпожа Боцмана за представения доклад и за ролята, която тя изиграва и която е изключително важна за институциите, за тяхната прозрачност и демократичност. За това ви благодаря за начина по който действате. Също така, що се отнася до кодекса за поведение, за конфликтите на интереси и прочие. Вашите инициативи са изключително ценни и можем да ви насръчим да продължавате в същия дух. Искам да обърна вниманието ви върху една конкретна точка, по която работя като докладчик в Комисията по правни въпроси. Става дума за доклада за подаващите сигнали за нарушение. Във вашия годишен доклад за 2015 година бяхте включила специална глава по темата. Имаше обсъждане и анализ на етическите аспекти, особено що се отнася и до скандалите, свързани с дейността, а, а с а, укриване на средства и тук в този парламент. Само две европейски институции от девет са приели насоките за защита на подаващите сигнали. И моят въпрос е, след този доклад от 2015 година, има ли някакъв напредък по темата за подаващите сигнали? Например, а, защо в доклада от, за 2016 година не се засяга тази тема? А, уверявам ви, че тази тема е много важна за Европейския парламент и за мен е важно да продължим да я обсъждаме с вас. Къртен Дайлинг има думата и с това приключва списъка на изказванията. Благодаря много. Поздравления за вашата работа и от мен. Две точки. През последната година работихте доста по търговската политика. Заради скандалите във връзка с преговорите за ТТИП, споразумението с Съединените щати и сега, когато се замразиха нещата, не се знае, разбира се, може да се подновят преговорите с президента Тръмп, но изглежда, че се действа независимо от това по други преговори Едни от тях, по които има най-много оплаквания, са тези между Европейския съюз и Япония. Твърде малко се а, съобщава в медиите за тези преговори и просто исках да ви обърна внимание на тях, защото въпреки че темата не при, привлича внимание, тя е много важна и е важна за постигнат на по-голяма по прозрачност. Вторият ми коментар е свързан с Брекзит. Моля ви, погрижете се за онези европейски граждани, които губят своето гражданство, европейско гражданство, докато не приключат преговорите всъщност става дума за британски граждани, които биват ощетявани от своето европейско гражданство и свързаните с него права в Великобритания. Също така, и за това е много важно да се им предвид, че те остават европейски граждани, докато не бъдем наистина принудени да напуснем Европейския съюз. Благодаря много. Давам ви думата за отговор на зададените въпроси. Е, не се безпокойте, няма как да се отговори на всичко в подробности е, тук и устно, така че може да отговорите е, на въпросите и писменно. Благодаря много, госпожа председател. И аз също отправям същата покана към присъстващите тук. Ако искат да зададат по-подробни въпроси, могат да го направят в писмен вид. Сега, за 90%, които имахме миналата година. Това беше наистина отлично постижение. Знаехме, че няма как да го повторим, но 83% също е много добър резултат. Става дума за процента на спазните препоръки. Що се отнася до прозрачността, имаше някои въпроси свързани с лобирането на представителите на тютюновите фирми. Моите препоръки бяха отхвърлени от е, страна на институциите и аз реагирах изключително критично. За стратегическите разследвания целта е те да помогнат на всички хора, дори на онези, които нямат пряк контакт с европейските институции, които дори не знаят, че съществува европейски омбудсман. Господин се получи е, е, наградата за добра администрация. Рисковано е това, защото а, може да се окаже, че давате награда на една агенция или институция и след това следващата година се прави някаква огромна а, грешка или нещо се проваля точно в тази агенция. Но така, направихме, дадахме тази награда, защото имаше добри постигнати резултати, господин Мариас е, за Еврогрупата. Работила съм по тази тема, продължавам да работя, следя темата за купуването на облигации и къде се правят продажбите. Аз знам, че парламента следи темата не по-малко внимателно и е, въпросът за Еврогрупата, прозрачността и нейното бъдеще ще влезе в светлината на прожекторите още е, по-силно а, особено когато а, минат изборите в Германия. А, ние ще разгледаме темата също много внимателно от административна, не от политическа гледна точка. За казаното от госпожа Алкин, напълно съм съгласна с вас. Много е трудно гражданите да знаят какво става. Световната здравна организация казва а, нещо е а, здравословно, а пък Всъщност обратното. СЕЗА оказва нещо, може да вреди на човешкото здраве, а пък ЕФС казва не, не вреди, тогава е ясно, че гражданите се безпокоят. Иначе за прозрачността и за това, че не знаете какво се случва тук в съвета, когато дойдат тук датските министри и представляват Дания в съвета. За това могат да се плачат и много други държави членки. Със сигурност в Англия съм чувала подобни оплаквания. Но под отчетността на тези политици, в крайна сметка, спрямо хората в тяхната страна и трябва да се работи и там на място, не само не може се, а не на европейско равнище. Но все пак прозрачността, на която настояваме, имаме специална работна група и смятаме, че това е много сериозна тема. Може би най-важната от политическа гледна точка тема. Що се отнася до случаите за на, е, с подаване на процедури на, на нарушение пилотните а, е, проекти, принципно те трябва да оточнят някои по-общи въпроси, свързани с тези нарушения. Госпожа Еви, във връзка с случаите, които споменахте, е, тези случаи са ми добре известни. Мисля, че сега има дело комисията срещу администрацията и поради това аз нямам право да се меся. Когато излезе решението на съда, аз а, а, съм поискала от Европейската комисия да ме информира в подробности за своите намерения а, за действия във връзка с това дело. По въпроса за правата на хората с увреждания. Е, действителният отговор тук е трябва да има политическа воля. Аз мога да направя много неща, е, но е, мога да пиша жалби, но трябва да се намерят на политици, които сериозно да настоят на темата. Хора като вас, например. Всичко, по което мога аз да работя в тази връзка, са жалбите, които са подадени. госпожо Русие, подаващите сигнали. Всички институции вече имат, имат въведени в действие правила за защитата на подаващите сигнали за нарушения темата съвсем не е, е останала под нашия радар, но 2016 година е твърде рано да се говори за резултатите от тези системи. Може би следващата година ще мога да информирам за това. Бях в Лондон, за да се срещна и се срещнах с комисаря работещ по темата за информацията и едно от най-важните неща, които споменах пред нея, беше, че ако има проблеми с достъпа на британски граждани към до административна информация за тях в британски в британската администрация, те имат право да се обърнат към европейски институции да изискат тези документи, така че не сме забравили британците. Великобритания все още е членка на Европейския съюз. И е много важно да се каже, всек, е, е, всеки един гражданин на Европейския съюз, ако търси административна информация за себе си, която не може да бъде а, достигната поради някакви а, правила, свързани, ограничаващи прозрачността на а, национално равнище в тяхната държава, те могат да се обърнат към европейските институции. Благодаря ви много. Отлично се справихте, успяхте да отговорите на всички въпроси изключително ефективно. Съобщение на 11 е, юли, обсъждане на доклада, край срок за подаване на изменение 11 юли. Извинете, 18 юли в 3 часа след обед. След това 11 октомври гласуване и гласуване в пленарна зала през ноември. Благодаря ви много. Желаваме ви успех е, в е, вашата работа в грижа за правата на европейските граждани и през 2017 година. Okay, and uh, the petitioners are here. Вносителите на петицията са тук. Съжалявам, че трябваше да чакате, тъй като имахме друга тема, с която да се занимаем преди това. Това е посещението за установяване на фактите в Испания. Колегата Кардарник е тук и ще ни информира накратко за посещението. Благодаря. Имам е, делегацията, беше от е, петима членове на комисията. Това стана миналата седмица, от 22-23 май. Е, имаше и представители от страна на Испания. Посещението беше много интензивно, не само заради темата, по която говорихме, ами защото графика беше натоварен. Имахме много срещи, докато бяхме там. Обсъдихме много петиции, свързани с скандала за отвличането на новородени деца от испански болници, от страна на медицинския персонал, акушерки, медицински сестри и така нататък. Като тези случаи са между 40-те и 60-те години на миналия век. This, office, и 90-те години на миналия век. Испанския парламент беше представен, както и представители на католическата църква, имаше представители на самите жертви. Като имаше и не ам, испански гражданин, който беше въвлечен, като той придаде по-друго европейско измерение на тези случаи. Това са моите впечатления от миналия век, от миналата седмица. Впечатлението ни беше различно, що се отнася от представителите на държавните служби и от страна на гражданите, които са засегнати, както и техните адвокати и така нататък. Скандалът имаше различно измерение, данните, които бяха представени, бяха различни. Не знаехме дали говорим за изолирани случаи или говорим за организирана мрежа за отвличане на бебета. На следващо място нямаше никакво доверие от страна на, на жертвите в дейността на държавните и църковните власти вложителите на петициите трябвало да преминат при много препятствия, за да бъдат определени като жертви. Те трябвало да носят тежеста на доказването. Тук става въпрос обаче за неща, които са случили преди десетилетия и е трудно да се събра доказателства. Да не говорим, че много жертвите не са се ползвали от помощта на психолог. По-късно е създадена служба за архивиране на документите, но беше посочено, че може да се направят и допълнителни неща, за да се подобри състоянието на жертвите. Това, което стана ясно е, че този скандал е а, част а, от а, управлението на Франко и гражданската война в Испания. Миналата седмица обаче видяхме, че е отбелязан напредък. Никой не каза, че няма проблем с този въпрос. Представителите на църквата, с които се срещнах, бяха много положително настроени. Те отвориха своите архиви и сега да видим дали думите ще бъдат последвани от действия. Имаше едно предложение църквата да свърже своя архив с публичния архив и така да се осъществи връзка и с службата, която оказва съдействие на жертвите. Освен това, депутати от националния парламент са обявили, че ще окажат подкрепа на анкетната парламентарна комисия. Много от случаите нямало как да се разгледат по-отделно, но между отделните случаи има сходни неща и могат да се разглеждат общо. Ние изготвяме доклад с препоръките на парламента, като тези препоръки се ам, различават от ам, моите лични гледни точки. Да се надяваме, че ще можем да се придвижваме напред по конструктивен а, начин и ще работим в а, дух на откритост и разбирателство. Това е тук възможност да чуем а, просто как е протекло посещението на място установяване на фактите. Не се предвижда дебат. А миналата седмица беше проведено посещението и за това няма как да обсъждаме темата в момента. Както и ръководителя на, на делегацията трябваше да си тръгне. През юли или през септември ще обсъдим писмения текст, както и препоръките и това просто беше представяне пред комисията. Виждам, че двама колеги искат да вземат думата, но няма да започваме дебат, защото просто ще се изгубим във времето, а трябва да дадем думата на вложителите на петицията от Гърция. За това благодаря ти, Джуд, за това, че ни информира за това посещение и а, ние ще разгледаме текста, когато ни го представиш. No, е- Бих искала за един момент а, думата. Не, няма да откриваме дебат. Не съм съгласна нито сме съгласни с това, което се случи с посещението. Имам право да използвам една минута. Тук има нещо, което се разрешава. Ако ви дам думата, ще трябва да дам думата на всеки. Госпожо председател, обаче беше направена тук една оценка, обаче също времено това беше направено и на пресконференция. Това беше много нелоялно. И трябва да кажа, че господин Тери Кабрес и други колеги проведоха пресконференция, на която представих всички заключения. Да, това стана в централата на Гоя. Не, аз продължавам да бъда председател, казва председателката. Това означава, че ние спазваме правилата. Това означава, че получихме устно съобщение от ръководителя на делегацията и в момента, в който получим текста, ще обмислим и ще обсъдим доклада. Всички ще могат да се изкажат и ще имаме обсъждане по същество. Знам, че въпросът е много деликатен, знам, че всички сте заинтересовани, но ако ви дам думата, нашите петиционери ще трябва да чакат до утре, а това ще бъде много отрицателно. Благодаря ви но искам да кажа, че не съм съгласна с съобщението направено от ръководителя на делегация, защото това не отговаря на реалността. Това е. Now, item 9. Точка 7 е петиция 663. Петиция внесена от ам, ам, адвокати от Гърция. Приветствам вложителите на... Приветствам вносителите на петицията тук сред нас. Радваме се, че са тук с нас господин Георгиус Бескус и Александрос Монолополус са тук сред нас и имате думата за 5 минути. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτές και κυρία Πρόεδρο. Благодаря, господин. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Ние сме тук, за да ви представим подробностите от нашата петиция, която сме внесли. Първо, въпросът свързан с правото на собственост в Европейския съюз. През 2000-та година се подписа договора от Лисабон и там се заложи принципа на зачитане, достоинството на гражданите, както бяха прияти и основните права. Тези принципи трябва да бъдат е, зачитани от Европейския съюз, но те не се прилагат в Гърция, що се отнася до адвокатите и някои други свободни професии. Беше гласуван закон за увеличаване на социалните осигуровки, което ни доведе до задънена улица. В нашата петиция сме изложили фактите, както и данни, свързани с случилото се и какво се случва с хората, които упражняват нашата професия за това, че те нямат никакви права. Най-лошото е, че след като ние протестирахме, беше прият закона, който предвижда увеличение с 16% на социалните осигуровки. И разходите за социалните осигуровки сега представляват много голяма част от нашия доход. През последните 4 години органите в Гърция изискват суми в размер на 52 до 60% под формата на данък. Всичко опира до политическата воля и до правителството. Но политическата воля не трябва да се изразява само посредством някакви статистики. Трябва да се вземат предвид и социалните аспекти, както и отделните засегнати лица. Свободните професии се упражняват от хора, които също имат нужда от социална защита. А чрез този закон ем, ние ще бъдем въвлечени в ем, съществуващата рецесия. Това е намеса в нашите права на собственост. На свободните професии са двигателят за стимулиране на економиката. Но с този закон се създава един омагиосен кръг и ние сме убедени, че вие сте ам, хората, които се вслушвате в ам, исканията на гражданите в Европейския съюз и ще се вслушате в нашето искане за зачитане на нашите човешки права. Ние нямаме вече никаква надежда, нямаме какво да направим и разчитаме на вас, за да компенсирате политическата воля от страна на гръцкото правителство. Новото поколение млади и адвокати трябва да имат някаква надежда и да имат желание да останат. Това е много важно. Но говорим тук само за технократи, за хора, които създават законите, но те разглеждат гражданите като някакви неодушевени предмети. Политическите решения трябва да са директни, и да имат а, някакво правно действие. В случая ние сме в безисходица и можем само да разчитаме на вас. За това се обръщаме към вас е, като представители на европейските граждани. Преди да ви дам думата, нека консултанти от НП е да си седнат на място и да бъдат малко по-тихи. Сега имате думата. Извинявам се за неудобството. Мели е, Уважаеми членове на комисията, ние се радваме, че сме тук в е, люката на институцията, която се застъпва за правата на гражданите. От нашата петиция, от документите, които сме представили, става ясно в какво положение се намираме ние. Нов закон е прият в Гърция, свързан с социалното осигуряване. Но този е, закон противоречи на основните права на голяма част от гражданите – и е в разрез с Европейската конвенция за човешките права. В На, нашата професия е застрашена. Ние не можем да упражняваме достойно тази професия, за това сме тук търсим начин за решаване на проблема и чрез гръцките съдилища. Проучвания уж са проведени, но не са признати от гръцкото правителство. Проучванията са в наша полза. Голям брой адвокати на свободна практика а, са били принудени да се откажат от упражняването на професията си а, след приемането на въпросния закон. Принципа на пропорционалност е нарушен. Освен това, е, е нарушен и член 2 от е, гръцката конституция, както е нарушена и Европейската конвенция за човешките права. Принципът за зачитане на човешкото достоинство също е нарушен. Необходимо е да видим до каква степен тези вноски са определени по реалистичен начин и тези вноски са прекомерно високи и непосилни за адвокатите на свободна практика. Те не могат да осигурят достоен живот на своите семейства. Рецесията също влушава ситуацията. Много адвокати са задлъжняли и нямат възможност въобще да изплуват на повърхността. Важно е ценностите, зад които застава Европейския съюз, да бъдат спазвани не само на, практи... не само на теория, но и на практика. Благодаря ви. Сега давам думата на комисията. Смятам, че господин Лайне или господин Карон са тук. Може би ще си разделите думата. Uh, Благодаря. Първо, хармонизирането на нормите за вноските за социално и здравно осигуряване в закона 438 от 2016 година. Този закон беше резултат от мащабната осигурителна реформа, целта на която беше да подобри пенсионно-осигурителната система и да гарантира спестявания в рамките на економическата реформа. Една от основните идеи на реформата е да се създаде по-тясна връзка между вноските и придобивките. И за това самонетите лица бяха включени в същата категория, както и други работещи лица – и техните номинални вноски се основаваха върху номиналния доход и това означава, че вноските се е, основаваха върху стажа в определена професия а също така и данчно облагаемия доход от предходната година, така че вноските като цяло бяха пропорционални, отговаряха на тези за други категории работници. Независимо от това имаше преходни разпоредби с цел да няма резки промени. Този преходен период ще бъде до 2020 година. Този преходен период предвижда увеличаване на осигурителните вноски. Също така се правят изключения за младите хора, които те първа навлизат в професията, в продължение на първите пет години от дейността си, те могат да плащат по-низки осигуровки. Що се отнася до актюерското изследване, обоменато от петиционерите и в самата петиция, наистина това беше част от от дейността по изготвяне на законодателството. Това изследване е много подробно и гръцките компетентни органи ни увериха, че всички параметри бяха представени в това проучване, така че да се гарантира законосъобразността на извършваната реформа. Освен това, Всъщност мисля си, че това бяха основните въпроси, на които исках да се спра. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега колегите имат думата. Господин Зелянополос има думата първо. Микрофон за оратора. Госпожо председател, Днес, след разглеждането на петицията, виждаме редица промени. Системата за социално осигуряване в Гърция след четвъртия меморандум за взаимно разбирателство с Гърция и ситуацията в Гърция сега е, вече е много влушена. Както каза един от петиционерите, една от последните мерки в моята държава е това, че се плаща данъци върху имущество, което не съществува. Това влияе не само върху адвокатите, но и върху всички самонети лица. Това засяга също така пенсионерите. И отговорът на комисията е оскърбителен, защото всички знаят, че Европейската комисия подписва текстовете на програмите за намеса, в които се предвижда намаляване на пенсиите и увеличаване на социално-осигурителните вноски, нещо, което цели да се срине изцяло социално-осигурителната система – тази програма за намеса иска просто да приключи с социално сигурителната система и в рамките на Европейския семестър Европейската комисия заяви, че настоява върху реформата на пенсионно сигурителната система. Не можем да помогнем на работниците, които внасят своите осигуровки това, което ще спести държавата, ще се даде на търговските дружества, които да се разпореждат как си поискат с тези средства. И с последния текст се увеличава нивото на данъчното облагане, включително и за най-бедните увеличението 300-400 е евро на месец, докато за търговските дружества увеличението 3-4%. Е Целта е, както вече казах, да се приключи с системата за социално осигуряване и да бъде заместена тази система с частна осигурителна система. Трябва да се знае всичко това. Трябва тук да се знае това, за да може да се разбере какъв е мащаба на това масово убийство. Не става дума само за адвокатите. Тук се говори за вноски за основната пенсия 20%, за също така 7% от доходите отива за допълнително пенсионно осигуряване, още 20% за здравно осигуряване. Увеличаването е значително и ако съберем вноските с данъците, ще видим, че 72% от доходите се падат на плащане на осигуровки и данъци. Годишно трябва дори у неси, които няма доходи да плащат 2700 евро годишно. Тоест става дума за много хора, които са засегнати а говорим в момента конкретно за юристите, хората, които принадлежат към професионалното съсловие, което работи по законодателството, но не става дума само за тях, става дума за млади хора, включително и за онези, които работят за най-големите правни фирми. И освен това трябва да говорим за пенсионерите, които след години работа взима 300-400 евро пенсия. И това са хора, които са се осигурявали по време на целия си професионален живот, като самонети лица. Абсолютно съм съгласен с текста на петицията, защото тя правилно отразява реалността. И според мен това, което се казва в отговор на петицията, се политизира. Ние виждаме, че в момента се извършва масово изтребление на гръцкия народ. И ние от Комунистическата партия на Европа нямаме никакви надежди на Европейския съюз и към Европейската комисия. Искам тази петиция да остане отворена и да продължи да се проучва. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мариас. Много ви благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя петиционерите, които привлякоха вниманието ни към тази тема, които поемах е, инициативата да посочат колко е сложна и тежка ситуацията на юристите, на адвокатите но това въжи не само за адвокатите, но за всички самонети лица. И това се дължи на последния меморандум за взаимно разбирателство и за новия закон за социалното си и здравно осигуряване. Става дума за една задушаваща политика, нещо, което чрез данъци извършва грабеж на народа. Ситуацията се влушава все повече в Гърция и се влушава още повече в резултат от четвъртата програма за Гърция. В нашата комисия искам да се приема моята молба в спешен порядък да се разгледа тази петиция, защото въпросът е неотложен – Анализът от страна на педиционерите определено заслужава внимание. И нака... искам да знам каква е позицията на Европейската комисия в светлината на ролята на комисията. Когато господин Тимерман се срещна с нашата парламентарна комисия, ние говорихме за това, че комисията се обръща към държавата членка в случай на петиция, но Европейската комисия не може да повтаря дословно това, което е чуло държавата членка. Защото това, което каза Европейската комисия, казва и гръцкото правителство. Европейската комисия не си направила труда да проучи въпроса задълбочено. Защо? Защото има конфликт на интереси. Европейската комисия трябва да защитава общностното право, гражданите на Европейския съюз. също е времено комисията е член на тройката. И това е тройката, която е наложила този закон на Гърция. Нека да не забравяме за правата на петенционерите. Нека да не забравяме, че на Гърция се налагат решения от страна на тройката. И искам да посоча, че пряко се засяга правото на достоен живот, правото на достоинството, правото на упражняване на професия, защото с тези условия, когато 80% от доходите на едно самонето лице, лице упражняващо свободна професия, отиват в ръцете на правителството, това означава, че този човек остава с 20% на своите доходи. Освен това се нарушава и правото на собственост защото се накърняват правата на собственост, имуществените права на лицето. Нарушава се и принципа на пропорционалност, един от важните принципи на Европейския съюз. И се накърняват редица права, които са провъзгласени от Европейския съюз в хартата на основните права. За това и искам да продължим да работим по тази тема. И трябва Европейската комисия да продължава да изисква гръцкото правителство да спре нарушаването на правата на хората, включително петиционерите. Затова моята молба е трябва да остане тази петиция отворена. Трябва също така да се напише писмо до министерствата на економиката и Министерството на социалните въпроси и заедостта е се постави там въпрос за нарушаването на правата на петиционерите. Това са права, които са провозгласени в Хартата за основните права. Европейската комисия, извинете, или комисията ЕКОН в нашия парламент също така трябва да бъде помолена да се заеме с този въпрос, защото там има работна група, която се занимава с програмата за интервенция в Гърция. И също така трябва да се обърнем и към Комисията по заедостта на Европейския парламент. Това са моите предложения. Надявам се те да бъдат отчетени. И след като изслушам другите депутати, искам да вземем тук решение. И разбира се, очаквам вашите предложения, госпожо председател. Много ви благодаря. И искам да кажа, че трябва да работим по-ефективно, защото работното време на преводачите изтича след 15 минути, така че два моратори ще получат думата и след това петиционерите господин Камбрес. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко. Економическото и социално положение в Гърция е, е много тежко. Не знам какво ще направи новото законодателство, но въпросът е, че откритките гръцките данакоплаци е, не може да се иска същото, което се иска от дъчаните и французите. Трябва да се вземе предвид тежкото положение там. Реформите а, изискват време и има нужда от време за адаптация на хората към случващото се. Затова призовавам да се запази тази петиция отворена с оглед аргументите изложени от господин Мария Отлично, Петър Яр. Благодаря. Аз също искам петицията да бъде оставена отворена, но основанието ми е друго. Не може 80% от ам, доходите на хора, които упражняват свободна професия, да отива за данъци. Това е непосилно. за хората със свободни професии. Малките и средни предприятия са гръбнака на всяка една економика и за това трябва да бъдат насърчавани. Оставам с впечатлението, че понякога правителството прави предложения, които не са приемливи и прехвърлят вината на Брюксел защото се оправдават с това, че Брюксел иска да има економии. Ситуацията е такава, че има много средства, които са в швейцарски банки и не се пипат. Трябва да има широк обществен консенсус, трябва да има справедливост. Нека петицията да бъде оставена отворена и искам да помоля комисията да предприеме мерки. Аз съм от Германия. И трябва да кажа, че на времето МСП бяха облагани с почти 90%. И отговаряха с, с собственото си имущество, което беше неприемливо. В този случай това, което се случва в Гърция, също е неприемливо. Моля ви да оставим птицата отворена. Well, this... Благодаря. С това приключи списъка на колегите желащи да се изкажат. Давам ви думата. Всеки има по две минути. Госпожо председател, много сме изненадани от позицията на Европейската комисия. Нейната задача е да е пазител на европейското право, а всъщност е, много от направените от нея твърдения всъщност не са коректни. Е, казаха, че има актюерско проучване и, това проучване в момента се разглежда от Върховния съд в Гърция и мненията за него са доста критични доста съм шокиран от казаното от Европейската комисия. Трябва да се прави уважение към нас като европейски граждани. Не можем да живеем в такива условия поради действия, които са взети с сътрудничество с Европейската комисия. Не това е Европата, която всички мечтаем да имаме. Е, пропускаш се човешкото измерение. Правителството гледа на нас само като някакви цифри. Никой не се вълнува от нашето оцеляване, от начин ни на живот. Казва се 4 годишен превод. Да, обаче 4 години по-късно 80% от хората от, от 80, имаме 80% е, данъчно облагане. Е, беше казано, че ще се слезе на 40. Европейският парламент е, трябва да работи в интерес на европейските граждани, а не на технократите, които управляват Гърция в момента. Благодаря и аз искам да се присъединя към казаното до тук. Благодаря на депутатите, които се изказаха, тъй като те много добре разбират случващото се, а, що се отнася до свободно наетите лица в а, Гърция, а, като юристи и други. Ясно е, че господин Мариас и господин Терикабра са прочели документацията много внимателно. Що се отнася до изказалият се депутат от Германия, той каза, е, трябва да се провери дали наистина е коректно това, което се твърди за 80% данъци. Ами всъщност нещата са даже още по-зле. И нашите надежди са във вас. Надяваме се, че ще можете да направите нещо най-малкото в е, рамките на евентуални възможни действия, които бяха предложени от господин Мария. Благодаря ви много. Yes, thank you very much. Благодаря ви. Сега е време да приключим работата по тази петиция. Колегите се съгласиха, че тя трябва да остане отворена по много причини и е, е, се обръщам сега към комисията. Бих е, желала комисията да разгледа по-подробно документа, изпратен едва вчера от гръцки министр на труда и социалната сигурност. Документ с названието позиция. Той е изпратен и на вас. Там се казва, че вноските за социално осигуряване са, включ... са свързани с действителния доход, а не с минимален доход. Искаме да разберем дали това е вярно. Още нещо. В, кон... в този контекст комисията трябва да поработи малко повече особено след случилото се в Гърция на 18 май, след е, предварителното споразумение в работната група за еврото. А, също трябва да се вземе предвид механизма за стабилност до гръцки министр на финансите и а, е, институциите, а, е, работещи в областта на социалното осигуряване. Смятам, че също така трябва да минем и през постоянното представителство и да изискаме от гръцкия министр на заедостта и социалното осигуряване. Да, той излязъл с този документ, наречен позиция, но реално не е предложил, поне доколкото аз разбирам, някакво устойчиво решение и възможност за разрешаване на проблема разрешение няма, има само позиция. И за това може би е лошо да поискаме допълнителна информация. Господин Мария, си искате ли думата за заключителни коментари? Напълно съм съгласен с вас, госпожо председател. Ще го кажа отново а, а, за Питър. Съгласен съм с вашето предложение, госпожо председател, че трябва да се изпрати писмо и на министра по економическите въпроси и на министъра по труда и социалните въпроси и да изискаме обяснение за това как възнамеряват да разрешат ситуацията. Не ни трябва просто обща информация и малко статистика. Трябва ни конкретен отговор на зададените от вносителите на петицията въпроси. Съгласен съм също да се свържем с органите, работещи по Европейски механизъм за стабилност, но трябва да имаме яснота и от Министерството на економическите въпроси и на социалните въпроси, защото сме поискали, защото трябва да изискаме от тях конкретни обяснения. И когато получим отговор, ще обсъдим темата отново. Благодаря. Благодаря ви много. Ще направим точно така. Мисля, че можем да се съгласим за това. Благодаря много. Благодаря ви много и приятен път обратно към дома. Благодаря и на всички колеги. Приятна вечер!